Колеги, дебатът за Беларус приключи. Можем да преминем към гласуването. Най-напред гласуваме 6 предложения за резолюция, 6 проекта за резолюции за Шри-Ланка. Доколкото разбирам, има устно изменение от господин Мораес – от името на Вероник Кайзер призоваваме върховния представител, заместник председател на комисията, съвета да подкрепи допълнителни усилия за укрепване на процеса на отчетност и отговорност в Шри-Ланка и да се подкрепи доклада на ООН по-конкретно незабавното създаване на международен механизъм за правосъдие. Някой има ли против господин Ван Орден? Водихме продължителни преговори между 6 политически групи по тази конкретна резолюция. Става дума за компромисна резолюция. Очевидно съдържа елементи, които мнозина биха искали да не са там и не съдържа елементи, които мнозина от нас биха искали да бъдат там. Но в съответствие с споразумението няма да има изменения, нито писмени, нито устни. Ето защо това е нарушение на споразумението и ако сега приемем подобно изменение, би било пренебрежение към споразумението. Нека да го отхвърлим. Онези, които са против, бихте ли станали, за да видим колко са против? Мисля, че повече от 10% от присъстващите. Гласуваме